Uh, ladies and gentlemen, uh, Извинете, искам да ви кажа, имайте предвид, че винаги, когато аз председателствам, винаги започваме на време, дори господин Лакфрид, който има доклад, го няма, няма начин да закъснаем. Ако някой има проблем, той има проблем, господин Дезир е имал проблем и трябва да се прибере във Франция, първо да ви питам, има ли някакви възражения по дневния ред? Няма, чудесно. По шеста точка, е, се отлага следващата среща 16 е, точка от дневния ред. Господин Де, Дезир, вие е, искахте вашия доклад да бъде по-рано, обаче може би представители на комисията няма да дойде, защото от снощи нямахме време да му съобщим. Е, вашия, вашето съобщение дойде с нощи 7.30 и е, дори да има проблем, не знам дали знаете, че все пак докладът е важен. И не може нищо да направим, ако комисията я няма. И така, дневният ред е прият. Сега гласуваме е, е, протокола от заседанието от 30 август 2010 година. Е, приемам, че протоколът е прият. Освен ако има някакъв проблем до края на срещата е, съобщение на председателя. Е, бих искал да ви уведомя, че днешната среща и утрешната среща ще се предава в е, уебстрим и е, трябва е, всички ваши съобщения да са раздадени и членовете, които се интересуват от определени е, точки, трябва да е, отправят молбата си към секретарията по 22 е, точка за рамното споразумение за партньорство между Европейския съюз и държавите от Тихоокеанския регион. Искам да ви уведомя, че тук е, ще дойдат два министра от Капа и Нова Папуа и Нова Гвинея. Да. Папуа и Нова Гвинея и почитаемия министр на външните работи, търговията и миграцията на Папуа Нова Гвинея е, и почитаемия Бен Симпрай, министр на риболова на същата страна. Освен това, е, тук е, е и посланника на страната. Негово превъзходителство е Ван Тикю може би не произнасям както трябва и ако обичате да ме извините, това е съветник към посолството на Фиджи. О, о, и, искам да ви кажа, искам да ви кажа, че е, на 14 октомври 2010 е, година ще има извънредно заседание с министър на външните работи на Пакистан. Мисля, че това е особено важно защото се обсъждат IGB+, по четвърта точка, график за създанията на комисията за 2011 година. Ние сме разпространили графика ако има някои, има, има някои нищожни изменения, но като цяло е, мисля, че графика беше прият на срещата на координаторите. Е, сега, е, вие всъщност са доволни ли сте от графика? Някакви възражения има ли? Добре, щом нямам възражения, приемаме, че графикът е одобрен. Благодаря ви. И пета точка – изменение на регламента за въвеждане режим на общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Вие тук Имате, им, имате копия в протокола. Да, заповядайте, господин Лахтфрид. Вие сте тук. Може би вие трябва да ни уведомите докъде се е стигнало. Благодаря, господин председател. Докладът е по принцип много интересен, защото се спира върху един, интер, една интересна част на европейската промишленост. Става дума за стоки с двойна употреба. От една страна за гражданска употреба, от друга страна за военна употреба. И естествено, е, цялата тази Работа е свързана с, из, с известна на степен на проблематичност. Всъщност, от гледна точка на предложението на комисията и ние като комисия се опитахме да направим нещо от това предложение. Направихме и ние едно предложение, а именно как могат да се направят някои изменения, които според нас са важни и съвсем накратко ще опиша основната проблематика и на доклада и на нашите предложения. По принцип, ние не сме много доволни от предложението на комисията. Не сме съгласни да се мисля, че трябва да се употребяват формулировките на Лисабонския договор – освен това, тук са се влели много други и би трябвало да се влеят много други насоки, които се защитават от Европейския парламент. Има и някои детайли, които трябва да се уточнят и по принцип моите предложения са насочени главно посока на търговската дейност и нейния контрол. Принципен контрол, да няма диверсифициран контрол от страна на държавите членки, а едно по-разумно разпределение между отговорността за контрола на Европейската комисия и на държавите членки. Една подробност, която е относително интересна е въпросът как да се борави с крайните контроли. Предложението на комисията беше така да се каже, да направим един крайен контрол, на крайна проверка на, на употребата, на целта за употреба. И по принцип това може да се направи. Естествено, това е свързано с доста усилия, Може би трябва по-скоро обаче да се направи контрол, проверка на потреблението. Аз обаче се спрях на термина проверка на целта. Трябва да видим как може да, да се обсъди този въпрос. Аз съм отворен и за други предложения. По отношение на доклада, мога да кажа, че а, аз осветлявам малко по-различно предложението на комисията. Аз мятам, че трябва да се съсредоточим върху задължението си за проверка на употребата преди а, да а, е, имаме износ или трансфер, а не в последствие. Тоест, а, е, залагам на превентивното действие на нашите дейности. И на, на по-нататъчно място се спирам въп, за, върху въпроса за продуктите за, сайбер, за киберпрестъпност. Е, тези продукти имат голям потенциал. Може, например, атомен реактор да бъде обект на кибератаки. Това е голям проблем. И според мен това е нещо, което заслужава внимание – и би трябвало да се включи в тези разсъждения. Има и една по-маргинална промяна при списъка на страните. Е, там също съм отворен за дискусии. Сега по съдържание. По съдържанието още имам следната забележка. Нещата са доста сложни от е, е, правна и принципна гледна точка. Комисията се основава на една разпоредба от 2000-та година и се опитва да се направи и опитва към тази правна основа да приложи някои промени и приложения. Аз обаче предлагам една правна база от 2009 година. Става дума за, една правно, за едно правно предположение, защото ако изхождаме от 2009 година, ние сме в, една прав, в едно правно пространство на предполагаемост. И комисията, за съжаление за момента, не е адаптирала своето предложение към тази правна база. Колегите някои от колегите смятат, че е разумно да отхвърлим предложението на комисията и да помолим комисията веднага да се основе върху а, съществуващата и актуалната действащата правна база и да изработи ново предложение, за да можем да работим по-ефективно и с съвета защото от тази ситуация биха се появили определени проблеми. Аз не съм нито против, нито за отхвърлянето на, е, на предложението на комисията. Ако обаче комисията, нашата комисия реши, че трябва да отхвърлим предложението. Аз няма да съм против, но ако решим, че може да работим с това предложение, няма. Ще, ще подкрепя това предложение. Тоест, аз съм доста отворен и с интерес очаквам предложенията на колегите как да процедираме в тази ситуация. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за възможността да въведа колегите в тази проблематика. You, Благодаря. Уважаеми колеги, най-напред благодаря на колегата докладчик за въведението. Той осветли главно между институционалната ситуация и то много добре го направи, защото имаме проблеми а, с това, че съвета и парламента работят с различни документи и специално за нас проблемът е, че ние работим с един остарял текст, а пък съвета работи с една по-актуална правна версия. Трябва да помислим сериозно дали изобщо трябва да работим с този текст и да помолим, или, и да помолим комисията и съвета да ни предоставят нова версия. Какво мога да си представя конкретно? Мога да си представя в следващите седмици да помислим върху съдържанието. Колегата а, засегна някои въпроси по съдържанието. Аз, например, бих предложил да, да а, помислим върху сроковете. Някои предприятия се свързаха с мен и ми казаха, че няма задължение за лицензиращите органи да дават отговор в съответни срокове т.е. дали един продукт може да бъде експортиран или не. Мисля, че тук може да поставим срок от 6 или 8 или 9 месеца, т.е. трябва да има някакъв срок за решението на компетентните органи. Защото ако компетентният орган не в, до някакъв срок, например, не даде, не излезе с решение, то тогава решението трябва да се тълкува като негативно. Например, половин година, 9 месеца или пък цяла година. Трябва да има обаче някакви срокове. Втората тема по която мисля, че трябва да сме критични, е въпроса за задължението за докладването и отчитането. Мисля, че тук имаме се сблъскаме с опасността за прекаленото осложняване на износа на такива продукти. И в крайна сметка продукти, които наистина са за военни цели и се изнасят в, в проблематични страни, а, се изнася в същото време и за партньорски страни, където няма проблеми с тяхната употреба, тогава търговията с тези продукти по принцип като става, цяло става е, проблематична, а, а това не би трябвало да оказва влияние върху отношенията с нашите партньори. Освен това, опитваме се да намерим и компромиси по някои въпроси. Мисля, че това ще ни се отдаде. Ще трябва да гласуваме в пленарна зала по тези изменения и ако технически е възможно, ще трябва да помолим правната служба или секретарията да не правим крайно гласуване, а да отхвърлим цялото досие, т.е до момента, докато не реагира комисията и да дадем нашата представа на комисията за една наистина нова директива, като, както казах, е, дадем възможност на комисията за изпращане на една нова версия, като вземе предвид това, че естествено нашите разсъждения и становища по отделните въпроси, които са важни за съдържанието на доклада. Мисля, че по този начин може да дадем домашна работа на комисията. Благодаря. Uh, <clears throat> uh, Благодаря, Даниел. Ако няма други желаящи да вземат думата... А, Уилям иска думата. Микрофон. Четох доклада с интерес. Коментарите на докладчика бяха от много високо техническо естество. И това като че ли подсилва разделението, което вече съществува не само между ам, демократите, но и, и НП, но също така и между, настоящата, между групата на настоящия председател. Докладчикът казва, комисията е използвала думата на английски community общност, което е заменено с union, с а, единство, с, но понякога използваме union, съюз, и за политически а, цели. Така че мисля, че не само ние не можем да прием това, но също така и голям брой хора в Европа, включително и френския президент. Така че бих препоръчал на докладчика, ако си поправя собствените поправки, да върне отново думата community, общност, вместо union. Не, не знам дали някой ще приеме доклада така формулирам. Но като цяло аз все пак оставам умерен оптимист. Благодаря, Уилям. Аз лично не съм говорил по този въпрос. но Няма значение. Мога ли да помоля комисията да направи своя коментар? You, Благодаря, господин председател. Искаме първо да благодарим на докладчика за великолепната работа. Доклада наистина засяга много технически проблем, както знаете, той има един много, една много ограничена цел и парламентът много пъти се връща да дискутира този въпрос, свързан с контрол на износ на стоките за двойна употреба. Ние имаме обща политика, която трябва да предложи повече мерки и действия в това отношение. Докладчикът повдигна различни въпроси, някои от които се дискутират още от 2008 година, а именно за създаването на а, допълнителни мерки за контрол на тези стоки с двойна употреба, особено в рамките и в перспективите на политиката за сигурност. Нека само да кажа за ваша информация, че този износ на стоки с двойна употреба представлява около 13% от а, а, нашият европейски износ като цяло. И а, това е област, в която конкуренцията, също така и новите технологии са от голямо значение. А, системата за контрол е част от стратегията така както подобна стратегия беше изградена в Съединените щати и стартирана от президента Обама. Този, тези стоки всъщност са една специална графа от контрола на износа и мисля, че е много добре разбирам защо се налагат подобни мерки. Благодаря, господин председател. Някой от председателството на съвета искат ли да коментира това, което беше казано? Явно не. Докладчика има думата. Благодаря. А това, което каза господин Каспаре, аз мога да го подкрепя. Мисля, че може да работим в тази посока. По съдържанието мисля, че е много разумно да оточни въпроса с сроковете. Естествено, органите трябва да реагират в определени срокове. А какви биха били последствията, ако не реагират, това трябва да помислим. Но, но мисля, че може да стигнем до решение. Господин Датмарс, искам да кажа, ако той иска да промени съюз в общност, мисля, че това може да е за от е, чисто демократична гледна точка е, трябва да оставим тази формулировка, трябва да го приемем. Е, нещата са такива, каквито са така. Каквито са. Но естествено други хора имат други мнения, естествено трябва да ги уважаваме. Комисията мисля, че е тъжно, е, че не сте се съобразили с правния аспект, нашия основен проблем. Е, добре, хубаво е да говорим за техническите неща, но според мен правната проблема проблематика не е разрешена. И всъщност комисията би трябвало да говори по този въпрос. За съжаление това не се случи. Трябва да видим как ще продължим по-нататък, както каза и колегата Каспари. Благодаря. Um, Благодаря. Крайният срок за изменения е 15 октомври и докладът ще се приеме на 9 ноември, ако няма допълнителни изменения. Благодаря. Пристъпваме към докладът на господин Кутас. Приветствам, Джордж, давам му думата. Благодаря. Е, е, Европейския парламент трябваше да даде становище е, по резолюцията за необходимите компенсационни механизми, проистичащи от намерението на САЩ да се отеглят от някои задължения по отношение на хазарта за залагания. И тези компенсации, по които се постигна съгласие, когато говорим за складове, за технически услуги, за научни изследвания, за развойна дейност, сигурност и е, за съжаление Съединените щати взеха решението да е, закрият е, хазарта и залаганията и това всъщност доведе до бързо капитализиране на европейските дружества. Това стана в съответствие с член 21 от общото споразумение по търговията с услуги и това и компенсациите, по които постигнахме споразумение, са резултат от преговорите, които се проведоха в рамките на същия член и те също са е, законни. Аз мисля, че правилата на 100 доказаха, че са ефективни и че е, водят до търговия и едностранни санкции. Независимо от това, обаче, аз искам да подчертая, че тези компенсации, за които се смята, че са напълно закони, всъщност не компенсират пряко услугите е, с хазарта и залаганията. Аз лично се срещнах с е, основните сдружения в този отрасъл и бях уведомен, че европейските дружества, е, които се занимават особено с залагания онлайн, загубиха много бързо, просто от един на другия ден, огромна част от пазара. Някои от дружествата, освен това, твърдят, е, че е, те е, съвсем неоснователно са били оттеглени и от пазара и заради това искам Европейската комисия да се занимае с молбата и с изискванията и да компенсира колкото се може повече от загубите. Благодаря на господин Кютас. Благодаря, господин председател. Аз четох доклада на господин Кутас. Докладът е кратък и ясен, но мисля, че малко надхвърля темата, с която трябва да се занимаваме. Не бива да забравяме, че тези текстове са във връзка с разсъщението на комисар Берние, който изготви един, изготви един по-голям документ в областта на игралната индустрия на хазарта. Има голям интерес в тази област и от страна на САЩ това, което те се решили, не бива да го забравяме. Не бива да забравяме, че хората, които работят в тази индустрия, имат своите отговорности. Те трябва да се погрижат за съответните разрешителни и лицензионни изисквания да бъдат спазени. Мога да кажа, че трябва да помислим за моралните аспекти на хазартните игри. с колегата Кутас и с другите колеги. Мисля, че може още сега да помислим върху тези въпроси, за да може доклада да е добре балансиран. Мисля, че това ще е и от полза за представителите на бранша. Благодаря. Ще трябва да изслушам и другите, евентуално, но аз като цяло съм съгласен с казаното. А, да, нека да ви напомня, че Световната търговска организация също се занимава много близо с този проблем и американците също със сигурност са много добре запознати с темата. А, това е голям проблем. А, залаганията винаги се, до някъде са се считали за незаконни. И освен това, винаги се разглежда един друг аспект на залаганията, свързани с здравето, така че подкрепям напълно начина по който вижда въпроса господин Кутъж. А сега дам думата на комисията Сандра Канаган. Добро утро на всички. Аз замествам колегата Сандра Калаган. И аз се казвам Полин Валцман от същата генерална дирекция търговия от а, службата за инвестиции. И ние работим по тези преговори. А, първо, благодаря на докладчика, а също така и на колегата, на господин Яколина за свършената работа. Не за първи път разглеждаме този въпрос. Съвсем кратък коментар – Разбира се, има много а, голем, голяма загриженост относно залаганията. Виждаме, че а, Съединените щати отеглиха всичките си ангажименти в този сектор, защото а, той е много важен всъщност. Европейската индустрия също е силно представена. Разбира се, парламентът би могъл да се съгласи с решението на съвета в момента, в който такова се появи. И се надяваме, че това ще улесни по-нататъчния напредък по работата в съвета. Пакетът за компенсация, евентуално, по който се постигна споразумение през 2007 година, е според нас добър, като си имат предвид всичките ограничения, на които, с които трябва, които трябва да вземем предвид. Особено пък, като се вземе предвид, така както го каза и оратора, а, че е, Съединените щати оттеглиха всичките си ангажименти и следователно ние не можем да искаме никакви компенсации от там. При все това ние преговорихме един много добър пакет за действия с Съединените щати и мога да кажа, че сме постигнали от страна на Съединените щати да се ангажират с нови неща. И например да се ангажират в области като различните технически тестове и други подобни важни изследвания, които ще са ни полезни. Разбира се, няма да има директни компенсации, но мисля, че резултата все пак е добър. Комисията предложи своето решение на съвета през 2008 Правното основание беше изяснено. Съветът изчака правното решение по въпроса, за да имаме правно основание. И се надяваме, че съветът ще приеме решението и че парламента също ще го одобри. И отново искам да кажа, че сме а, доволни да можем да дискутираме този въпрос с вас. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с парламента и със Съединените щати. Още повече, че Съединените щати все още не са приели настоящия пакет за компенсации. Има и други инициативи, които също са важни за този сектор и се надяваме, че те ще дадат на въпросния сектор залаганията нови възможности за бъдеще. Благодаря. Yannick, you've asked the floor. Before I give the floor back to the uh, rapporteur. Ярик ти поиска думата, да. Искам съвсем кратко отношение на взема след изказването на комисията. От името на групата на Зелените искам да кажа, че ние поддържаме позицията на парламентарната комисия. Смятаме, че тя е разумна. Разбира се, че хазарта и залаганията са огромна промишленост за Съединените щати и ние се заблуждаваме по техните финансови интереси, но все пак трябва да извлечем важни полуки от казуса. Е, е, Европа иска да включи в търговията измерения, които е, отиват отвъд търговията с, с стоки, с услуги. Искаме да има някаква стойност, да има някаква морална ценност. И заради това искаме да разберем какво означава този казус, особено когато се решават спорове. И трябва да видим какво значи положителен и отрицателен списък, особено когато започваме преговори, особено с Канада. Когато имаме списък на отрицателен списък, можем да видим какви за е, последствията от него. Благодаря ви. Благодаря. Аз също съм съгласна с това, което казахте. Е, благодаря, господин председател. Е, бих искал да изкажа благодарността си към всички колеги, които взеха отношение. Искам само да ги уверя, че аз оставам открит към всякакви забележки към доклада. На второ място, след като обсъдих въпроса с основните дружества в хазартната промишленост и промишлеността на залаганията, ние съвместно стигнахме до заключението, че е очевидно, че ако не приемем тази резолюция, окончателно няма да се постигне по-добър резултат след нови преговори. И в края на краищата смятам, че това е положителен подход и ако е, комисията, както вече каза пред нашата комисия, че ще занимае с случая, е, смятам, че в край на краща ще се постигне една качествена резолюция. Благодаря. Благодаря, господин Кютас. Да. Така, благодаря ви, господин Кютес, за вашия доклад. За момента няма срока за изменения. Ще чакаме. Следващата точка от дневния ред имаше лека промяна, както вече казах, в началото на срещата. Господин Дезир трябва да си тръгне по-рано и заради това поиска е, да си сменят местата с господин Жадо. Мисля, че това е договорено и че господин Жадо няма нищо против. Искам да ви кажа, че може да възникне проблем, защото ние помолихме комисията да дойде обаче и го казахме малко по-късно и предполагам, че е, господин Дезир знае, че не е сигурно дали ще чуем мнението на комисията, но все пак ви давам думата, господин Дезир. Благодаря, господин председател. Разбирам, е, благодаря ви за разбирането. Трите доклада, господин Жадо, госпожа Сайфи и моя, са свързани помежду си, защото те засягат е, както последователността в търговската политика с е, глобалните цели на външната политика на Европейския съюз в условията на глобализацията, и е, най-вече доколко се взимат под внимание социалните измерения и околната среда в търговските споразумения, които се подписват от Европейския съюз. В е, проекто докладите ние сме изцяло верни както с духа, така и буквата на договорите, особено по отношение на целите на търговската политика. Напомням ви член 3 от договора за Европейски съюз, който постановява, че обща търговска политика трябва да допринася за устойчивото развитие на планетата, солидарността и уважението между народите, свободната и справедлива търговия, отпадането на бедността, защитата на правата на човека и особено на децата, както и строгото спазване и развитие на международното право и по-специално спазването на принципите на хартата на ООН. Така че ние разглеждаме комисията и всички европейски институции, е, че търговската политика предполага много повече неща, отколкото правила за обмен на стоки и на услуги, както каза господин Жадо но е, тя е, трябва да отразява и нашите въжделения за глобализация в услуга на устойчивото развитие, на човешкия напредък и на спазването на общите принципи на международната общност, включително и на конвенциите на ООН по правата на човека, околната среда и социални права. И така, е, кризата само подчертава тази необходимост и докладът засяга специфичен аспект, а именно връзката между насърчаването на социалната отговорност на предприятията и нашата търговска политика от друга страна. В доклада не са включени всички предложения, които парламента направи и то във връзка с комисията през последните години, за да насърчи по-голямо спазване на правилата на е, Организацията за търговия и развитие за по-голяма социална отговорност на предприятията, за да се подкрепят всички инициативи за етикетиране в областта на социалната отговорност на предприятията, за насърчаване на е, тази социална отговорност е, е, госпожа Сайфи и господин Жадо в техните доклади засягат въпроса доколко в търговските споразумения на Европейския съюз можем да засилим взаимните задължения, които налагаме на нашите търговски партньори при спазването на правилата на Световната търговска организация или на околната среда. Всъщност в доклада аз предлагам да съчетая две области, които вървят в една посока, но до сега не са били съчетавани. А именно социалната отговорност на предприятията. Разбираме защо това не е свързано с търговията, е, защото това проистича от доброволния ангажимент на предприятията и от друга страна правните задължения, които са международно признати за държавите, е, с е, задължения, е, които предполагат санкции или суспендиране на търговски задължения при не спазване. За сега няма социални клаузи в главите за устойчиво развитие. Не се подчертава социалната отговорност на предприятията. Засягат се бегло само в споразумението с Корея, с Колумбия и с Перу но е, по-скоро е, като признаване на продуктите на честната търговия, отколкото същинска подкрепа на е, социалния подход на предприятията. Мисля, че ние много ще спечелим, ако това се съчетае, защото основните партньори в международната търговия са предприятията и най-вече големите мултинационални компании, при които именно тази социална отговорност е средство, чрез което не само е, е, фирмите майки, но и дъщерните фирми и е, също така и доставчиците в развиващите се страни, където по отношение на данъчното облагане, на социалните права, на околната среда, е, те не са така задължителни, не се проверяват, както в Европа и Съединените щати. Тези предприятия и техните производствени вериги трябва да се държат е, като се съобразяват с, с целите на глобализацията, които да са по-човешки и е, да отговарят на устойчивото развитие. Тези предприятия и поддоставчиците им са основни партньори в международната търговия и за това би било добре в търговските споразумения да се посочва изрично е, как ще насърчаваме насилията за социална отговорност на предприятията, как ще им придадем е, е, достоверност и как двата партньора в търговските споразумения, а именно Европейския съюз и трети страни или издружения от трети страни, ще е, бдят за това е, как е, предприятията ще съблюдават задълженията си по социалната си отговорност. И ако не го правят, как ще санкционираме поведение, което смятаме за неестествено. По отношение на принципа за тази социална отговорност, в доклада те не се преопределят. Ние повтаряме това, което от години наред е прието в Организацията за търговия и развитие, в Международната организация по труда, от 10 години в ООН е под тласъка на Кофи Анан и сега това продължава но също така и от Европейската комисия, която е публикувала комуникета, зелена книга, бяла книга, в която е, м, е, приема принципите на тази социална отговорност. Тя се основава на две основни идеи първо предприятията да спазват правото. За нас в Европа това е, се разбира от само себе си, защото нашата правна рамка предполага задължително спазване на законите, но това е и цел сама по себе си, особено в предприятията и е, веригата от техни доставчици в трети страни. Втората голяма идея е, че предприятията трябва да е, обсъдят въпроса с всички, които участват в производството както с синдикатите, е, така и с местните органи за самоуправление. Това се отнася в минна промишленост, петролна промишленост, особено когато работят в трети страни и общностите, които ще бъдат засегнати от тяхното присъствие и от работата им, Тоест, те трябва да обсъдят е, с е, околните партньори за това как дейността им ще допринесе за околната среда и за работещите в предприятието. Така че има една част, която е свързана с правната рамка и с задължителните правни изисквания. Това е, е един въпрос, който все повече се случва и борбата срещу данъчните измами, срещу корупцията и също така по волево усилие да отидем отвъд законодателството и да приемем, че за предприятието само по себе си вписването в социалната среда и способността да мобилизира всички участници в предприятието, да не се търси само печалба за самата печалба. Това е нещо, което е необходимо на предприятието и от полза за самото него. Какво предлагаме конкретно в доклада? Там, където има значително социално измерение в търговските споразумения, включваме РСЕ, това се включва и при СПЖ+, защото това засяга търговски споразумения, които искат да се, спаз... да се съобразяваме с околната среда. И страните партньори не могат да ратифицират повече от 25 международни конвенции, просто да се включи и това измерение и ангажимента на страните партньори да улесняват правното сътрудничество, в случаите, когато предприятията не спазват законите. На второ място, в проучванията за отражението, защото понякога се иска тия проучвания да бъдат по-точни, особено по отношение на социалните аспекти, преди преговорите и след прилагането на търговското споразумение да се прецени доколко социалната отговорност на предприятията е изпълнена, трябва да се има предвид какво е отражението на търговското споразумение върху държанието на дадено предприятие и отношението му върху определен отрасъл. Например, е, ако търговското споразумение засяга риболова, да се убедим, че предприятията, които осъществяват риболов, ще спазват е, правните задължения, които се съдържат в е, търговското споразумение. Той ще се прави изследване на проучване, особено по отношение на поведението на предприятията и как се променя то от гледна точка на прилагането на търговското споразумение. И е, трета поредица от предложения е, включва е, е, включването на клауза социална отговорност на предприятията в всички бъдещи търговски споразумения и особено споразуменията за свободна търговия. Днес ние предвиждаме глава устойчиво развитие и е, предлагаме към тази глава да се предложи подглава или клауза за е, социалната отговорност на предприятията. Какво ще включва тази клауза? Взаимни задължения на Европейския съюз и на партньора да насърчават тази отговорност – е, как да се стимулират предприятията е, да е, водят преговори с синдикатите, с общините по отношение на социалната отговорност. На трето място контактни точки по подобие на тези, които са създадени под егидата на Организацията за търговия и развитие. Това са места, където гражданското общество, синдикатите, потребителите могат да свидетелстват или да отправят е, оплаквания за не спазване на социалната отговорност, а там и самите предприятия могат да, е, да се уведомят как да спазват социалната си отговорност. И освен това, прозрачност за предприятията или групировката ежегодно да се публикува баланс за социалната отговорност за да може ангажиментите да са обществени и проверими доколко спазват поетите от тях задължения, защото понякога използват тези задължения е, за реклама и маркетинг. И освен това задължение е за изправност, синдикатите и гражданското общество настояват на това да има е, превентивни мерки от страна на предприятията по отношение на тяхната социална отговорност. Те не могат само просто да заявят, че някой мой филиал или подизпълнител може да е, доведе до детски труд или замърсяване. Т.е. предприятията е, трябва да са сигурни, че техните филиали се съобразяват с е, социалните правила и отговорността, която се очаква от тях има предложения при явни нарушения на закона и на поетите ангажименти. Ние искаме да има механизъм за разглеждане, той да се предвиди в споразумението, да се предвиди проучване от компетентни органи, от нас, от Европейската комисия или от държавите партньори, но и от независима група, като например независими експерти на Световната организация по труда в областта на социалното право или механизми за е, правна помощ. Вече сме говорили неколкократно е, тук в парламента е, за филиали на големи мултинационални компании, които поставят под заплаха човешкия живот, но никога не могат да бъдат изправени пред съд, защото техните е, подизпълнители на място всъщност са извършили нарушението. Т.е. трябва да се предвидят механизми за правна помощ и те да се предвидят в търговските споразумения, за да може дадено предприятие, фирмата майка, ако е в Европейски съюз, да не може да избегне наказания, ако филиалите й са е, нарушили е, социалното е, законодателство или законодателството свързано с опазването на околната среда. Това е сърцевината на предложението и това е сега връзка с доклада на госпожа Сайфи. Извън нашите двустранни търговски споразумения, в многостранните форуми трябва да насърчаваме подхода за търговска политика и е, социална отговорност за предприятията. В Организацията за търговия и развитие сме говорили многократно за това. Това са световни правила. Правили сме същото и в е, СТО. Госпожа Сайфи също повтаря това в доклада. В стол да се създаде място, където може най-после да обсъдим въпроса за многостранна търговия и социални права по модела на това, е, което сме направили за връзката между търговията и околната среда комитета търговия и природна среда работи чудесно в 100 и сега трябва да си послужим е, с този пример, т.е. една достойна, прилична работа навсякъде. Е, трябва е, докладите да ни се изпращат от е, Международната организация по труда. Всичко, което засяга околната среда, във връзка с е, търговските правила, или нарушение на социални ангажименти или ангажименти по отношение на опазването на околната среда. Благодаря, господин председател и скъпи колеги, за всичко, е, което сте ми изпратили от първия ни обмен на мнения и се надявам тези три доклада да се приемат последователно и при взимна допълняемост. При бъдещите ни дискусии с комисията по преговорите по търговски споразумения се налагаме тези намерения да се превърнат в нови клаузи в търговските споразумения. Благодаря ви. Um, Благодаря, Харлем. Даниел. Уважаеми колеги, след като променихме дневния ред, Нашия докладчик, за съжаление, не, не може да вземе участие. Е, разбирам, че понякога се налага да променяме дневния ред, но моля поне един ден предварително да правим промените и да ни информирате за промени в дневния ред. Сега, по съдържанието. Аз прочетох доклада през уикенда и си помислих е, че всъщност много неща могат да подкрепя. Според мен това е един балансиран доклад. Има много добри инициативи в него. И аз ще съм... Много ще се радвам, ако може да приемем този доклад, да го подкрепим и в крайна, смис... в крайна сметка да гласуваме за него в пленарна зала, защото тук става дума за една трансгранична дейност, за предприятия, за дейността на правителствата. Трябва да обвържем предприятията в една етична рамка и да ги задължим да доколкото се може доброволно да действат в рамките на тези правила. Защото това е в интерес не само на а, европейските граждани, но, хора, но и на хората по света. Ако предприятията спазват тези етични норми, то мисля, че много от проблемите, по които, които обсъждаме в момента, няма да съществуват ако наистина всички предприятия действаха в унисон с етичните норми. Предложенията, които ще направя, ще се концентрират главно върху, подробности, върху подробностите. Например, как може да накараме големи мултинационални компании да правят отчети за своята дейност и как може такива правила да използваме в е, двустранните си договори, като например тези с Корея. Ам... По принцип, това са моите предложения. Благодаря на докладчика. Мисля, че този доклад се свързва много добре с доклада на госпожа Сайфи. Явно мисля, че ще може да се споразумеем по двата доклада. Благодаря. Благодаря, Даниел. Уилям иска думата. Микрофон за оратора. Е, да, за не знам кой път вече <laughs> забравям да си включа микрофона. А, с... Мисля, че колегата беше достатъчно красноречив и не знам дали всички тези коментари са предаваеми в другите езици. Но нека да кажем, търговията си е търговия. Тя е свързана с, разбира се, търговска дейност. Принципът е че на едно място даден продукт се произвежда по-качествено или по-добре, или е по-хубав, и на друго място хората би трябвало да могат да се възползват от този продукт, от специализацията на другото място. Такъв е принципът от векове. Това е търговията. търговията не е политика и а, няма за цел да бъде политически инструмент. Така че не искам да влизам в а, лични детайли. Имам голямо уважение към докладчика, но според мен идеята тук е, че коментарите на господин Дезир е, са били в, в много, са били различни в много области, много пъти са били отхвърлени. А, мисля, че господин Дезир леко се отклонява от основната идея а, за това какво всъщност е търговията. А, идеята тук в а, Европейския съюз е да променим евентуално нашата търговска политика, за да не бъде тя отхвърлена така, както беше от избирателите в много държави, включително и от моята. И мисля, че господин Изир ще стигне до това заключение, ако започне да. ако помисли малко по-подробно по него. господин Дезир е демократ. Но това, което той казва е антидемократично, така че го моля да погледне на своя доклад от чисто демократическа гледна точка. И също така искам да кажа, че Европейския съюз, така както се нарича той сега, има дълга история, свързана с извън териториалните си амбиции и желания. И това е всъщност само един допълнителен опит да се продължи тази насока и да се дадат на Европейския съюз допълнителни инструменти за повече такива извънтериториални амбиции. Това със сигурност ще бъде посрещнато с голямо неодобрение от държавите членки. И това всъщност а, европейската търговия. И това е времето, когато вече сме набрали една економическа сила, една инерция и ние трябва да продължим да се движим с нея и да вървим все по на изток. Но ако ни се правят предложения като това, и ако те се приложат после и се превърнат закон, въпреки уважението ми към колегите, например колегата Каспари, въпреки че намирам неговите коментари много а, отчаиващи, мисля, че този доклад ще бъде много променен. Така че разбирам положението и, и мнението на господин Дезира за това, че търговията е основно а, поле на действие. Но това, което той предлага, е всъщност само един малък аспект от цялата същност на доклада. Благодаря, Уилиям. А, винаги внасяте малко искри в а, а, разговорите. Не, не, внасям само точност, уточнявам нещата. Катрин има думата сега. Аз ще си включа микрофона за да могат да се възползват не само тези, които говорят английски, но и преводачите. И така, аз приветствам доклада. Радвам се да го видя завършен. Разбира се, имам коментари, но като цяло съм доволна. А, но все пак нека да кажа, че английският превод беше, ни беше предоставен вчера след обед. Доколкото е, успях да консултирам английската версия, но в много случаи тя ми беше дадена и разказана от другите комисии, в които участвам. Така че като цяло доклада имах възможност да го видя само за няколко часа. С нощи. Да, важно е, важно е да а, се средочим върху въпросите, засегнати в този доклад. Много често компаниите, се съсредоточават върху а, своята дейност в Европейския съюз. Има огромна история в това отношение. В момента, например, разискваме с Колумбия и ситуацията е същата. Европейските страни като цяло не успяват да преговарят качествено с работодателите в трети страни. И ние всъщност само отслабваме полето си за действие. И става така, че а, държавите, с които преговаряме, а, се оказват, че не са в състояние или просто не искат да предприемат действия срещу компаниите, с които ние ги молим да вземат действие. А, ние се опитваме да накараме компаниите да се действат по един начин в а, трети страни в Европейския съюз и по, в трети страни. Но ние тук не прилагаме никакви действия за а, налагане на контрол, налагане на правила и контрол върху действията на фирмите. А и аз мисля, че много често компаниите публикуват на своите уебсайтове великолепни неща, които не се спазват на практика. Ако погледнете какво става в делтата на Нигер, например, ще видите, че има твърде много европейски компании, които въобще не спазват европейските закони. И последиците от тяхната дейност там са потрясаващи. Така че, може би, трябва да помислим как по нов начин да накараме тези компании да спазват практиките. Благодаря, Катрин. Имаме още оратори. Господин Шулц, Ланген, Линке. Господин Шулц има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че с доклада, който го виждам в връзка с останалите два доклада на господин Жато и на госпожа Заефи, Мисля, че ние описваме бъдещата търговска политика в правилна посока. Искам изрично да благодаря на докладчика. В противове с моя колега от острова, мисля, че това са доста популярни теми и то теми, които непрекъснато се дискутират от обществото. И е, когато господин Дезир казва, че не иска промяна на социалната отговорност като такава на предприятията, включително и на действащата социална отговорност, която от години се подобрява и поощрява, поощрява аз мога да го разбера, но мисля, че трябва да видим още по-добре Какви са подробностите? Защото подробностите най-често са важните, тъй като предприятията понякога са принудени да нарушават своите обещания именно поради тя, принудата да останат конкурентоспособна, конкурентоспособни. Така че е, приветствам това, което се предприема в доклада, това, което се предлага. И още една мисъл, която може би ще повтаря, повторя при доклада на господин Жадо. Може би трябва да уточним, че говорим в много интересно време за този доклад. Имаме стратегията 2020 и смятам, че трябва а, да осигурим тези три доклада да опишат бъдещата търговска политика и то по начин, по който те да са адаптирани към бъдещите предизвикателства в тази област. Това е нашата отговорност като парламент и като парламентарна комисия. Много трябва да внимаваме, когато се подписват търговски споразумения. Говорим за търговските отношения, но мисля, че трябва е, да ни е ясно, че това, което правим за международната търговия и има въздействие и за търговията на мултинационалните и, е, компании и то за вътрешните отношения в рамките на тези мултинационални компании, защото там въжат определени правила, поети са определени социални ангажименти. И тези ангажименти не би трябвало да се накърняват в различните филиали на е, една мултинационална компания само единствено в името на конкурентоспособността. Благодаря ви. Е, господин Тейлър. Благодаря, господин председател. Е, да, всъщност Ерла на Дартмут е, е, в неговия версия за развитието и цивилизацията, който отрича корпоративната социална отговорност с техните търговски партньори. Мисля, че това е младсинство и поне според мен това е предизвикателство към определенето на думите, както на развитие, така и цивилизация. И аз мисля, е, че това е, не е, е, просто възглед. Искам да започна с доклада на господин Дезир. Искам да му благодаря за работата по доклада. Действително, може би, можеше да се появи по-рано и по-бързо на английски. И аз щях да съм много признателен за да мога да отправя и забележки, евентуално по доклада. Има много области в доклада, които според мен мен отправят ясен сигнал за корпоративната социална отговорност е, трябва да бъде свързана с е, човешките права и с е, социални стандарти и стандарти по околната среда. Важно е, че това е признание, че волевия подход, изобщо волевия кодекс на поведение до сега са се провалили, когато се опитваме да постигнем умения. Аз мисля, че сътрудничеството е, трябва да е, е, бъде отчетно пред правния процес. Аз смятам, че трябва да работим в тази област. Ние всички ще направим предложения за изменения, но трябва да имаме време да смелем подробностите по доклада. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря. Аз също приветствам доклада, уважаеми колеги, защото мисля, че ако взимаме на сериозно Лисабонския договор и ценностите, които са заложени именно в първия му член, тогава може не може да правим разлика между предприятията вътре и извън Европейския съюз. Така че смятам, че търговската политика не е свързана само единствено с търговията, а и с ценностите на Европейския съюз. Ето защо приветствам начинанието и инициативата на господин Десир, а именно предприятията, които работят в чужбина, да спазват е, социалните си ангажименти. Въпросът ми е, за контрола. Как ние може да контролираме дали предприятията спазват своите обещания? При 12 Е и Ф става дума за отчетността и контрола върху предприятията. Аз бих си пожелал да се насочи, може би, върху гражданското общество, върху организации и представители на гражданското общество, неправителствени организации, които да поемат тази функция, които да контролират предприятията, дали се спазват социалните ангажименти и да, ако тези ангажименти не се спазват, да е, изпращат сигнали за да могат тези предприятия да се накажат. Благодаря, Робърт. Мисля, че доклада на господин Дезир е чудесен доклад, който според, за мен олицетворява всичко това, което аз представям и за което мога да застана. Две неща искам да уточня. Естествено, Търговската политика е не само търговия, а и политика. Ако погледнем човешката история, търгов... търговията винаги е имала политически цели. И ако Европейския съюз иска да има търговска политика, която няма за цел експлоатация и заробване, което се е случило в историята на човечеството толкова често, а иска да заложи екологични и социални цели, то това е именно точната посока, в която трябва да вървим. И ако говорим за демократична легитимация на тези решения чрез Европейския съюз, то трябва да кажа, че в крайна сметка и всяка държава членка е влязла доброволно в Европейския съюз и е казала, че доброволно ще прилага всички норми и е казала, че определени неща ще се, ще се решават на а, европейско равнище. Аз лично съм избран демократично, предполагам и другите колеги, не знам за колегата. Да, сега да, всички няма да се спираме на демократичен начин, по който сме избрани всички ние. Да, обикновено, когато закривам списъка, го закривам, обаче като председател ви давам 30 секунди, Жорж. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя господин Дезир за неговата работа по доклада. Аз виждам, че следващата тема е разработена от госпожа Сайфи. Докладите са свързани по дух помежду си. И аз мисля, че ключовата дума тук, е, ключовата формулировка е тази, е, която е в е, заглавието на доклада на госпожа Сайфи. И затова е, смятам, че доклада на господин Дезир трябва да бъде в рубриката на доклада на госпожа Сайфи. Трябва да има един доклад, един текст. Не разбирам защо е разделено на два доклада, защото всъщност разделянето на въпросите при цялото ми уважение към Комисията по жените ми е, приличат на докладите, които правят Комисията по женските въпроси. Мисля, че има е, заявления, които са просто декларации. До момента не разполагаме нито с информация, нито с данни и мисля, че твърде пространно разискваме въпросите днес. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Сега, е, извинете, че е, всъщност не дадох думата на представители на комисията веднага. Е, благодаря. Ние поздравяваме този много интересен доклад на господин Дезир. Е, е, доклада идва своевременно, особено защото в момента ние говорим за бъдещата политика по инвестициите и има много ясна връзка между нещата, защото говорим и за това, че мултинационалните компании инвестират в чужбина. Има и въпрос, когато много генерални дирекции в комисията говорят работят по, работят по комунике по корпоративната социална отговорност и то защото е, по време, когато всички членове на Организацията за търговия и развитие работят по насоки на тази организация и особено когато говорим за е, подиспълнителите. Така че това са полезни разсъждения и то е, съвсем своевременно. Разбира се, областта е трудна, трудно се постига баланс. Е, за момента подхода е волеви. Е, е, в различни случаи резултатът е различен трябва да се намери начин да се постигне баланс за това, че дружествата няма да вредят, че ще спазват закона и че ще се държат отговорно, като едновременно с това дружествата трябва активно да творят блага и те да бъдат конкурентоспособни. Мисля, че много трудно се постига подобен баланс. И за това е, трябва да видим практическия контекст, е, когато се постига правно споразумение между две държави. Говорим за мултинационални групировки, обаче е, днес е, е, те не винаги са огромни, могат да бъдат и малки предприятия, като чуждестранни инвеститори. Така че обстановката, в която се работи, е сложна и в доклада има много полезни идеи. Комисията внимателно ще ги обсъди. Алан, нещо съвсем набързо, ако обичаш. Харлем. Харлем съвсем набързо. Благодаря, благодаря, скъпи колеги, благодаря ви за насърчаването, предложенията да допълните и да уточните е, някои части от доклада. Благодаря на господин Каспари за подкрепата. Може би трябва да видим как да се разграничи това, което се иска от много големи предприятия и това, което се иска от малки предприятия, които имат международна дейност. Комисията напомни, че малките средни предприятия играят важна международна роля, но не разполагат със същите средства, както големите предприятия, за да ги подлагаме на същите изисквания. И те трябва да спазват правилата, но може би е, не толкова тежки задължения да им налагаме. Господин Дартмут, е, можем да продължим разговора, включително и в кафенето, но трейд и стрейд, и както казвате, че най-важното е някой да произвежда по-качествена стока някъде на друго място. Не можем да се придържаме към това само, защото може да работят деца, затворници, да унищожавате околната среда. Ние не сме безразлични към това и това няма смисъл нито за нас, нито за партньорите ни. Това е духа на доклада. Господин Ланге каза, член първи, аз казах член трети. Търговската политика трябва да бъде е, средство на нашата външна политика като цяло. Това е насърчаване на економическата дейност и заетостта, но също така и други правила в търговията за по-добър свят – И в това в никакъв случай не противоречи на демократичните въжделения на народите. Е, зелените, другите партии печелят изборите една по една, но повечето от народите на Европейския съюз бдят за това търговския обмен да допринесе за развитието на обществото, а не само е, в интересите на предприятията и за сметка на обществото. Мисля, че всички избиратели очакват това от европейската политика. Госпожа Бердер, вие говорите за контрола върху начина по който предприятията изпълняват своите задължения, доколко ангажиментите и това, което правят, е, си съответстват. Това е основен въпрос е, в е, корпоративната социална отговорност. Трябва да разработим допълнително предложенията в доклада. Както каза господин Шулц, трябва да се подчертае връзката с стратегията 2020 и с глобалната стратегия на Европейския съюз. Той наблегна върху контрола, върху изпълнението на поетите задължения. Господин Тейлър отговори на господин Дартмут и той подчерта, че е, при корпоративната социална отговорност има така двусмисленост. Кое е доброволно и кое е задължително? Защото е, първото, е, всъщност първото изискване при корпоративната социална отговорност е да се спазва закона. А, това не е въпрос на свободен избор. Ако всичко върви по мет и масло и всеки си изпълнява задълженията, няма да има проблем. Но знаем, че ако няма правила, не винаги става така. Тоест, е, трябва да има и е, задължителност е, на изискванията и ние да го напомним. Сега, участието на социалните партньори, контрола, това е ролята на контактните точки. Видяхме, че те не навсякъде във всички страни работят еднакво добре и Организацията за търговия и развитие го подчертава но трябва да има място, където гражданското общество да свидетелства, да каже какво установява при социалните си контакти. Това е много важно, за да повярват хората в тази корпоративна социална отговорност. И затова съм благодарен на тези, които подчертаха политическото измерение на търговската политика. Благодаря на Европейската комисия. Действително има връзка с останалите доклади. Доклад на господин Жадо днес и бъдещия му доклад за инвестициите. Всичко това е свързано с новата политика за економически връзки на Европейския съюз. Търговия в тесния смисъл на думата, инвестиции, но също така и насоките за социалната отговорност на предприятията, не само в Европейския съюз, но и в ООН, където ще има нов доклад е, по, е, по веригата за е, снабдяване за снабдяване в е, световен мащаб. Благодаря ви. Срока за подаване на измененията е кратък, но се надявам с това да се обогати работата. Благодаря, господин Дези. Крайен срок за измененията 30 септември в 6 следобед. Така че не остава много време. А, вие е, сигурни сте, че не 5 е октомври, доколкото си спомням, 5 октомври беше срока за внасяне на изменения. Проблемът е, че има превод. Така че а, ще трябва да се внесат измененията до 30 септември, за да можем да имаме после срокът за превод. Да, но докладът е предвиден, казва Харлин Дезир, за пленарната сесия през ноември. Не знам какво мислят колегите, но а, мисля, че трябва да имаме повече време за внасяне на измененията. Вярно е, че е нужно и време за превод. Yes, I, I would... Аз а, също искам да кажа нещо повече. Доклада го получихме вчера вечерта на английски. Така че наистина до 30 септември времето ще е много кратко, за да го изчетем и да внесем измененията. Добре, каза председателя. Тогава срок до 5 октомври. А, аз казвам, че 30 септември също, смисля, че е много кратък срок. А, много хора от нас а, а, участваха активно в писането на този доклад. Мисля, че 5 октомври е по-добра дата. Даниел? Мисля, че 5 октомври е минималният срок, най-краткият възможен срок. А, но освен това, а, ние разпределихме докладите в началото на годината на политическите групи и имахме възможност докладчиците да работят достатъчно време по своите теми и сега хубаво е и ние да имаме достатъчно време да оценим тяхната работа и да се подготвим съответно. Е, дали ще изчакаме 2-3 седмици с допълнителните, с останалите доклади по собствена инициатива, това не е толкова важно. Сега моят въпрос е, може ли да имаме даже повече време, да удължим срока от 5 октомври? Ние се... Да, да ние, ние се споразумяхме вече за 5 октомври като дата, след като ще имаме разглеждан доклада в пленар зала през ноември. Така че сега доволен сте? Добре. Oui, euh, merci. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Харлем Дезир за извършената от него работа. Съгласна съм с него, когато казва, че трите доклада, този на колегата Жадо и моя, всъщност са свързани. И по този начин всъщност отговарям на казаното от господин Дартмунд, че търговията е търговия, но не е на всяка цена. Сега искам да пристъпя директно към темата. Този доклад, така както вече казах, има един двоен подход. От една страна да включи повече в международните споразумения и да приложи повече на практика европейските социални и климатични ценности – и второ, да се осигури а, една реципрочност а, на обмена с търговските партньори. Този дебат се вписва всъщност в духа на заключенията на съвета от 16 септември, където представителите на 27 държави членки се съгласиха, че трябва да развиваме търговия с стратегически партньори и само така ще допринесем за създаването на работни места и за възстановяването на економиката, но е нужно тази търговска политика да бъде реципрочна. В този доклад всъщност се казва, че не можем че поне сега няма еднакви условия на работа навсякъде и че а, не можем да оставим все пак да има нелоялна търговия. За това всъщност трябва да се спазват а, стандартите в многостранен, двустранен и а, едностранен план. Те трябва да са свързани помежду си и трябва да има конкретни предложения за социални норми. Трябва да можем да изградим едно световно економическо управление съвместно с Световната търговска организация, която трябва да бъде сезирана всеки път, когато въпроса засягащ човешките права възникне. Относно спазването на екологичните норми, трябва да следим да се зачитат, да се, да се, изпазват, да се използват зелените технологии, така както го иска член 31 от декларацията за тези права. И може би ще трябва да създадем една световна организация по околната среда, която ще съблюдава спазването на екологичните норми трябва да изтъкнем, да превърнем правото на, за околна среда, за екология а, на същото ниво, както социалните права и търговските права. И евентуално при създаването на една такава международна световна организация за околната среда, тя би могла да се намесва също така и в търговски спорове, които възникнат. На двустранен план – тук също има няколко предложения относно, например, използването на а, оценка на въздействието в дългосрочен план за устойчиво развитие. Проекто докладът предлага също така да се установи в рамките на споразуменията свободна търговия постепенност, гъвкавост и спазване на социалните и екологичните стандарти. Това е вид мек натиск, който ще се оказва в рамките на договорите за свободна търговия. И в точка 15 докладът говори за, евен... за евентуалното подсилване на различните оценъчни групи, форумите и диалозите в гражданското общество и да се прибегне до евентуални договори за свободна търговия, без обаче да говори директно за налагане на санкции. И а, това е споменато също така и се прави връзка с глава 19 от споразуменията. Сега, когато Европейския съюз преговаря за договор свободна търговия с Канада, може би ще е добре да разгледаме също така и договорите ни с Северна Америка и да наложим принцип за санкции при незачитане на екологични или социални норми. И накрая в едностранно отношение, когато говорим за промяната на режима SPG+, трябва да помолим комисията да разгледа критериите за бенефициенти този режим, за да сме сигурни, че от него се възползват най, наистина най-нуждаещите се страни и да не се позволява да се дават преференции на страни, които нямат нужда. Това е което исках да кажа по доклада. Исках да изляза от каталога на добрите намерения с моя доклад, мисля, че трябва да запазим равновесието между търговията и, социалните права. така че да видим как ще се развива търговията в стратегията 2020, без да пренебрегваме социалните ценности на Европа. Надявам се наистина да успеем да съгласуваме трите доклада, моят на господин Жадо и на господин Дезир и да сме а, кохерентни, съгласувани в посланието, което ще отправим към нашите граждани. Благодаря. Робер, мерси, Благодаря, Робер. Аз първо искам да благодаря на госпожа Сайте е, за нейния проект доклад. Е, той отразява основните, така, основната загриженост е, на парламента, нашата загриженост. Той допълва доклада на Харлем, когато поздравявам, и доклада на Яник. Сега, основната ми загриженост е всъщност загриженост на много колеги, които които е, е, настояват развитието да бъде справедливо в е, услуга на всички, е, като се отчита напредъка във всяка една област. От тук е, нататък нямам е, много забележки. Е, е, единствено е, забележка от общо естество. Global Europe не се оказа, всъщност не, не, някак се не удовлетвори нашите очаквания. Имам въпрос по стратегия 2020 и мисля, че това също не отговаря изцяло на нашите очаквания по този въпрос защото философията е, е неизменна. Отваряне на пазара, на пазара и на пазара това остава само цел. И се позовавам на това, което каза комисаря, особено при прослушването, изслушването в парламента, а именно, че търговията не е достатъчна сама по себе си. Аз е, ще внеса изменения по доклада на госпожа Сайфи. Е, ще имаме възможност да я обсъдим, но аз ще поставя ударението върху една точка прилагането на е, социалните стандарти и стандартите за околната среда. Това не е предвидено в доклада, но те трябва да бъдат правно задължителни. От години наред ние така прокламираме някои неща, обаче не можем нищо да наложим. Така че е, задължителната правна сила е, е в сърцевината на въпроса. И трябва да избегнем е, този инструментариум да изглежда средство за протекционизъм. Това не е въпрос на санкции. Ние не целим да, със, да, да налагаме санкции, а по-скоро да постигнем по-голяма ефективност при постигането на целите ни. Така че основните ми препоръки ще са в тази посока. Искам да добавя още една точка. Госпожа Сайфи е, така, споменава нещо в е, доклада си, който ме кара да се замислям. Въпроса за реципрочността. Е, реципрочност в най-широк смисъл с трети страни. И е, идеята за асиметрия в доклада изчезва. Трябва много да внимаваме и аз ще бдя. Е, защото трябва да знаем, че не сме равни с всички страни, т.е. трябва да се запази е, взаимоотношението за асиметрия. Искам да поздравя Токия за е, доклада й. Благодаря, Кадир. Имам трима желащи да вземат думата. Е, и с това приключвам списъка. Благодаря ви. Uh, thank you, Chair. Um... As, uh, oh, take that off. As the, uh, the shadow for the Greens EFA group on this important report, I'd like to congr- congratulate uh, Safi. Благодаря. Аз като докладчик Сянка искам да благодаря на колегата за великолепно свършената работа. А, мисля, че тук в момента се програмира, така да се каже, една нова търговска политика. А, като се зачитат социалните и екологични ценности. Особено съм доволен да чуя а, тази нова глава, така да се каже, за а, нови ценности, свързани с социалния план в споразумението с водна търговия и се надявам тя да стане задължителна, правно задължителна. Целта е да се зачитат както социалните, така и, пра... и екологичните стандарти. Радвам се също така да чуя за идеята за създаване на световна екологична организация. Това а, мисля, че ще бъде добра идея. Тя трябва да бъде също така на същото международно ниво, като Световната организация на заедостта. И нека да ви напомням че аз лично не съм особено а, съгласен с факта, че клаузата за човешките права в, търгуме, в споразумението за свободна търговия с Колумбия е достатъчна. А, мисля, че трябва да имаме правно задължителна клауза с строг контрол след това и евентуално налагане на санкции. Мисля също, че комисията на СТО по търговията и околната среда може да бъде солидно подсилен. И относно а, доклада на колегата Жадо за търговията и екологията, а, мисля, че в. А, мога да направя някои коментари по параграф 9, където се говорят за различните инструменти. Мисля, че наистина трябва да имаме една такава а, рамка за инструменти за околната среда и за защита на човешките права в а, мултилатерален план. Това може да бъде наложено като нова европейска компетенция. И ясна. Мисля, че за търговски партньори трябва да имаме държави с ясна отчетност и с зачитане на а, върховенството на закона. А, съответно, това означава, че бихме и да бихме, трябва да изградим всъщност някакъв контрол и да разследваме евентуално всички евентуални нарушения в тези ценности и да осигурим съответно защита на жертвите. Аз лично ще внеса изменения, но искам да благодаря на докладчика за великолепно свършената работа. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Искам само да кажа, че дебатът, който се проведе в обществото и който се води все още за а, глобализацията, за трудностите, с които се сблъскват някои наши граждани, относно това колко добре разбира, се разбира социалната ни политика, какви са а, нашите цели в а, области като а, данъчна, фискална политика, монетарната политика или пък екологията, а, това са много важни моменти. Мисля, че докладът на госпожа Сайфи е много добър, поне ние зелените мислим така. И така, както каза и другият колега, трябва да а, включим тази концепция за реципрочност би го включил в точка С от съображенията, където евентуално може би трябва да, го, да говорим а, за реципрочност, без значение дали става въпрос за търговски или пък а, други, просто това е вид симетрия. И вече казахме на госпожа Сайфи а, какво е нашето становище в параграф 9, внесахме изменение и искахме да се е, спомене, а, да се споменат преговорите за околната среда, но не в, а, по начина по който всъщност е споменато в нейния текст, защото така се създават а, едни недоразумения, да, трябва да се спомене най-вече в рамките на контекста G20. Благодаря. Сега Катрин. Да, Дискусията всъщност допълва предишния съвсем своевременно. Аз мисля, че някои от въпросите, които са включени и в двата доклада, но според мен в този доклад се включва ключовия въпрос, а именно нормите за околната среда, стандартите за околната среда, които са от ключово значение. Е, не само за търговията, но и за оцеляването на политиката на Европейския съюз, но и на човешкия живот на планетата. Прекалено често е, двамата някак, двете неща се припокриват, е, нещата са свързани. Когато говорим за човешки права и околната среда, е, за, кор, за, за населението, например, което е корено население, когато говорим, примерно, да речем за джунглата и така, така нещата са свързани. Аз мисля, че отново трябва да се замислим за това как да се укрепва прилагането на законодателството, как да се проверява, как се прилага и предходните е, договорености. Мисля, че е много важно при е, предходните преговори да се говори и за стандарти на е, околната среда. Много е трудно да се каже на трета страна, вие трябва да си изсечете горите, защото това е тях източник за препитание и за тях това е от значение. Така че мисля, че за момента ние търгуваме с развиващите се страни по недостатъчно открит начин. Америте, американците всъщност винаги казват е, каква е цената на стоката, която се продава. Може би това е хубава идея. Искам да ви кажа, че трябва всички да бъдете кратки, защото закъсняваме. Много ви моля, казва председател. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, да, е, е, самолета ми закъсня, за това закъснях. Предполагам, че знаете. Аз не съм доволен от този доклад, защото, така да се каже, нали, се говори за важни цели, за човешки права и стандарти за околната среда, обаче те не са в сърцевината на исканията когато трябва да определяме как ще се води нашата търговия. Според мен основният търговски интерес на европейците е малко пренебрегнат в текста. Е, въпросите за социалните стандарти е, в международните търговски споразумения, всъщност много смътно се загатва какво трябва да се направи. Е, примерно, да кажем, члените от МОД да бъдат със статут на наблюдатели. Това едва ли е някаква фундаментална промяна. Мисля, че действителността на европейската търговия и човешките права и загрижеността за природата – се доказа е, с е, е, споразумението за свободна търговия, които подписахме с Колумбия. За съжаление, това са фактите. И е, Европейския съюз е, трябваше все пак да подпише споразумение с тази страна, където има грубо и нарушение на човешките права. Господин председател, бих е, приканил в всички търговски споразумения всички страни, които ги подписват, да, подпиш... да прилагат поне основните конвенции на МОД за основните права и при свободната търговия човешките права трябва да бъдат бъдат толкова задължителни, както и свободния достъп до пазара и трябва да включат представители и на търговците, и на, и на работниците, и на общността, и представители на защитници на околната среда. Сега току-що е, се връщам от посещение в Казахстан е, и е, говорим за споразумение за свободна търговия с Казахстан и много европейски дружества там имат тлъсти договори. Обаче, като видите какви са човешките човешките права и какви са политическите права и невероятната бруталност е, от страна на казахстанския президент, за съжаление не спря е, страни на Европейския съюз е, да дадат, да, да направят масови договори с, с Казахстан. Отново искам да ви кажа, че действителността хвърля тежка сянка върху догу, върху това, което се говори тук. Сега давам думата на комисията. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената ми възможност да направя коментари. Те ще бъдат кратки, но ще се постарая да отговоря на въпросите на госпожа Сайфи за, за, към комисията. Докладът на госпожа Сайфи е доста изчерпателен има елементи, които потвърждават, които са в същия дух като мнението на комисията, но има други елементи, които трябва да бъдат подсилени или подобрени, за да се подобри доклада. И също така има някои елементи, въпроси, евентуално насоки за бъдещи действия. а, но някои от тях вървят насока, която, с която не се занимават европейските институции. А, като цяло трябва да държим сметка за ограниченията от технически и практически план. И тук И тук госпожа и поиска от комисията да коментираме е, северноамериканските практики. В това отношение има три, дори четири модела за това как евентуално да се включат е, социалните и екологични аспекти в е, споразумента свободна търговия, чисто юридически, заедно с процедури по контрол, мониторинг заедно с участието на гражданското общество, нещо, което комисията се опитва да приложи. Има един модел, така наречен Съединени щати, където юридическите задължения са съпроводени с евентуалната възможност за отнемане на концесията. В случай, че има нарушения, екологични нарушения или манипулиране на социалните права. А, ние имаме нещо подобно, за евентуално да можем да реагираме с някои социални инструменти, друг модел, третия, така наречен канадски модел, според който вместо да се от, да отнемат концесиите, се налагат финансови санкции, които ще бъдат изисквани от а, юрисдикцията на страната, ако правилата не се спазват. Та това са трите модела, които са възможни днес но има също така и други технически и практически възможности, които се а, прилагат в Съединените щати и в а, Канада и които са малко по-леки, така че те а, позволяват да не се стига често до такива а, крайни решения, като отнемане на концесии и други. А, тези, тези санкции все пак са достатъчно ефективни, за да накарат третите страни да задействат своите механизми, да направят нещо по въпроса. Няма да се спирам по-подробно на тази точка. Нека само да кажа, че комисията смята, че може да има един дебат, който евентуално, поне според нас, трябва да включа всички технически и политически аспекти, разбира се, всички практически въпроси, за да можем наистина към кой модел да, да разберем към кой модел да се ориентираме. И един последен въпрос, или по-скоро отговор на въпрос на Клод Вадерон за търговските споразумения. Нека само да кажа, че в а, концепцията търговско споразумение има много неща. А, например, как, а, например, споразумението за еднакви енергийни изисквания с Съединените щати също е търговско споразумение. Но там нещата не са а, същите, така че няма нужда да налагаме подобни клаузи. А, но пък има други, където клаузите за човешките права са много важна част от. А, изискванията на Европейския съюз и там не позволяваме да се позитира иначе. И а, нека сам. Това го казвам просто за да ви напомня, че а, не, прилагането при всички договори на подобни клаузи не е, може би, най-доброто решение. Благодаря, казва председателя. А сега се връщаме и дам думата на докладчика госпожа Сайфи. Да, съвсем накратко, господин председател. Да, вярно е, че вече закъсняваме. Исках да отговоря на колегата Яник Жадо, а, да му кажа, че а, всичките преговори ще се проведат в контекста на ОНЕ, а не в контекста на Г20. Искам да кажа на господин Тейлър, а, че ще вземе предвид неговите забележки. Комисията казва, че иска да има равновесие в доклада. Вече съществуват много неща а, относно човешките права, които са написани, така че не исках да прекалявам. На Кадер Ариф, нека да му кажа, че правно задължителният аспект вече е развит в точка 13 и 15 от доклада. И исках да разбера какво той мисли и какво разбира под правно задължителен ефект дали разбирате този ефект така, както го разбира Съединените щати? Надявам се вие, колега кадерали, да уточните какво разбирате, защото точка 13 и 15 със сигурност засягат тази проблематика. А, да. Аз ще ви напиша изменения, колега Токия и ще изясня мисълта си относно измененията, които трябва да внесем. Надявам се да ни се даде срок до 5 октомври, както за предишния. И нашата група организира на 13 октомври един колоквиум за търговията и човешките права. Всички сте, разбира се, добре дошли. Госпожа Сайфи, вие Довършете. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за техния принос. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Сайфи. Крайният срок за подаването на изменения по доклада е 5 октомври в 6 часа часа. В 6 часа и за е, двата доклада по наша инициатива. Третия доклад по наша инициатива – Международна търговска политика в контекст на отложните приоритети по отношение на изменението на климата. Яник. Благодаря, господин председател. Преди да започна, бих искал да е, благодаря на последния представител на комисията за дадените отговори. Е, е, според мен е, имаше политически отговори на дискусията, която се води. Това е хубаво. Комисията ни помага да изградим дискусията, която водим в парламента. Не ме слуша, но няма значение. Той вече си каза каквото има да си казва и не проявява толкова жив интерес, но няма значение. Сега, по въпросите за търговията и промените в климата, вече се проведоха две дискусии и, и от миналата седмица е, документът е преведен. Искам да кажа само няколко точки, е, които се съдържат в доклада. Е, има ясни искания към комисията. Важно е да ги обсъдим. Искам да благодаря и е, парламентарните комисии по развитие и околна среда, ако има техни представители тук. Е, както вече се каза, някои от точките е, от доклад на госпожа Сайфи се повтарят. Колко е важно секретарията по многостранните споразумения да се обедини в МОД в 100, извинете, в 100. А, сега, търговията и защитата на околната среда. А, трябва, а, разбира се, а, търговията трябва да допринесе а, за опасност на околната среда. Трябва, според нас, при оценката на технологиите е, да се даде възможност да се оцени доколко е, се опазва околната среда. Е, по въпроса за трансфера на технологии, ние знаем, че дори днес да няма масов трансфер на технологии при опазването на околната среда, но както науката изисква, можем в много по-голяма степен да се борим срещу промените в климата и тогава ще има много по-голям обмен на технологии и е, тогава обаче страни, които не могат да си платят за техните технологии, ще бъдат е, изключени, защото или те ще бъдат патентовани, или ще бъдат толкова силно защитени, че в някои страни няма да могат да се използват, особено в развиващи се страни. А, е, сега е, въпроса за субсидии за различни енергийни източници. Има препоръка на Г8 на Европейския парламент – ние знаем, че днес обемите са големи около 500-600 милиарда е, долара за субсидии на енергийни източници по света. Знаем, че това е, не винаги се съвместява с борбата срещу промените в климата и затова бихме искали Европейския съюз е, да стане лидер и тази дискусия ще се води и с Световната инвестиционна банка. Въпросът за цената в международната търговия и също така емисиите на въглероден двуокис. Въпросът е важен за Европейски съюз, е, постоянна тема. Защото европейските амбиции по отношение на промяната в климата, знаем, че в Европейската комисия се говори до 20-30% от текста за емисиите от въглероден двуокис. Трябва да има инструменти за защита на отрасли, в европейската економика, които ще бъдат защитени от конкуренти, ако ние станем по-амбициозни при защитата на околната среда, е, ние трябва да излезем от цялата митология около емисиите на въглероден двокис. Едва ли е, действително цялата европейска економика е защитена от тези емисии. Всъщност е, опасността е много по-ограничена и не трябва е, да е, приемаме е, логиката на гишето, когато се приемат всички отрасли, обаче се предвиждат дерогации по силата на системата за обмен на квоти. В международната търговия и по-скоро в 100 трябва да се разграничат продуктите в зависимост от това как се отразяват върху климата, това засяга правилата против дъмпинга. Трябва преговорите в 100 да напреднат. И ако виждаме, че в 100 преговорите са трудни, но това не отменя задължението на Европейския съюз да върви напред. Това, което беше направено при биогоривата трябва това да стане и при търговските споразумения. Искам да ви напомня, че Съединените щати в техните търговски връзки е, искат да включат списъци с ценни метали, които са внесени в Съединените щати, за да се убедят, че тези е, скъпоценни метали не е финансират войни в този регион, съответния регион. Тоест, това, което Съединените щати правят, можем да направим и ние по отношение на технологиите за производство. Ние трябва винаги да сме сигурни, че а, търговските споразумения не поставят под въпрос за борбата срещу измененията в климата, не благоприятстват разрушението на природните ресурси. Това засяга въпроса за обезлесяването, за селското стопанство и а, моделите, които а, явно или прикрито ние подкрепяме в южните страни. Много по-набързо, господин председател, виждам, че бързате. Аз не изпитвам никакво съмнение към интереса, който вие храните към темата. Просто вашето правомощие на председател ви задължава да съблюдавате строго изискванията за времето. Въпрос е догматично, примерно Ontario Green Energy Act. Там има просто някакво местно съдържание – и трябва да сме внимателни към това. И да кажем, че е, и транспорта трябва да е, се вземе предвид. И в е, всяко търговско споразумение, според нас, трябва да има глава климат, за да се види какъв е въглеродният отпечатък във всички търговски споразумения, какъв е техния баланс и ако балансът е неподходящ, тогава да се предвиди адаптиране в други комисии на парламента и в нашата се говори за нови механизми за финансиране и въпросът за климата е пряко засегнат от това. Благодаря, е, Робер, за времето, което ми отдели за този доклад. Uh, Благодаря. Трима са записалите се за изказване Лифрид, Каспари, Гладфел и Джо Хигенс. Прекратявам списъка до тук. Ще бъдем кратки, защото наистина нямаме време. Благодаря. Аз не говоря от мое име, а от името на Джордж Кутас. Така че всичко, което ще кажа тук, всъщност е това, което той иска да каже, но аз като цяло съм съгласен. Исках да кажа, че имаше едни такива ключови моменти, в които Европейския съюз имаше възможност да говори като един глас. И един от тези моменти беше а, пропуснат а, и в крайна сметка нищо не направихме. Ние имаме капацитета да играем тази роля и да се борим повече по-добре с климатичните промени, има много голяма връзка между световните търговски стратегии и европейската борба с климатичните промени, било то търговията с емисии или пък за промените в транспорта. Така че това, което ние правим е да стимулираме търговията, економическия ръст, но взимайки предвид климатичните изменения. За тази цел индустриализираните страни трябва да поемат своята отговорност за, например, обезлесяването, което се дължи на индустриализирането и на всички останали последици от тази индустриализация. Мисля, че могат да се водят преговори и на ниво СТО, и Европейския съюз защитава своите цели както в търговски план, така и в екологичен. И ние трябва да дадем повече информация на, обществен, на обществото за климатичните промени на световен план. Това трябва да стане и в рамките на СТО и да имаме критерии, екологични критерии, свързани с търговията. И трябва да имаме правно задължително споразумение в международен план, свързан с климатичните изменения. Господин Куташ е за създаване на екологична, световна екологична организация. Благодаря за добрата работа заедно. Уважаеми колеги, аз мисля, че доклада върви в правилната посока. Искам да ви напомня, че и преди говорихме по тази тема и тогав, тогавашният доклад много не ни хареса. Ставаше дума за това, че търговията има по- негативни въздействия върху климата. Сега виждаме и положителните аспекти, които са възможни, когато става дума особено за модерни продукти, които могат да избегнат е, въглеродните емисии или да ги намалят. Мисля, че това е много голяма стъпка. Има още една тема. Става дума за трансграничните компенсации. Говорихме и за доклада Сайфи. Мисля, че може да намерим решение на това, че някои от нашите партньори накърняват климата и не се съобразяват с правилата за дъмпинга. Мисля, че точка 9 може да бъде подобрена. И във връзка с доклада Жадо може да намерим една е, формулировка, която да е компромисна. Благодаря за този доклад и се радвам, че няма да има много изменения по трите доклада. Köszönöm, elnök úr. Egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy a jövő... Благодаря. Чуваме все повече коментари за различни е, съпоставителни предимства в международната търговия за бъдеще и които да се базират все повече на по-ефтини емисии, отколкото на ефтина работна ръка. Но нека да не забравяме, че, например, европейските държави а, плащат все по-високи санкции, ако не си намалят емисиите, но пък а, други държави извън Европейския съюз не спазват този принцип. Много от а, държавите имат проблеми с а, различните горива. Миналата седмица чух, че Европейската комисия изгради нова а, политика, търговска политика, а, с която мисли да освободи вноса от всякакви ограничения вноса на металургични продукти. Но пък а, нека да не забравяме, че тези металургични продукти изразходват огромно количество енергия при производството си. И, и съответно, представете си какво ще стане в далечния изток, където ще се произвеждат още повече емисии, за, за да могат да ни се доставят като внос тези металургични продукти. И в крайна сметка, нашите а, нашата търговия с емисии, която има за цел да се намалят емисиите, ще предизвика увеличаване на емисиите в трети страни. Мисля, че имаме нужда от нови споразумения в международен план, които да окоръжава намаляването на емисиите в световен план, а не да ги насърчава. Благодаря. Колегата Шулц се занимаваше с този въпрос и иска да каже, че като цяло е съгласен с документа на колегата Жадо. И че новата стратегия за търговия за 2020 трябва да вземе предвид този доклад и заключенията на съвета. Моето заключение е, че тук много често говорим за съгласуваност. Но когато говорим за съгласуваност, може би трябва да вземем предвид европейската реалност в търговията и е, също така други е, ценности, като човешки права. И а, е, не трябва да забравяме, че ни трябва нов баланс между търговия и околна среда. Едновременно с това трябва да гледаме на два аспекта на този въпрос. Не само тук в Европейския съюз, но и в отношенията Европейски съюз и останалия свят. Защото замърсяването има много много, много големи измерения. Например, много плодове и зеленчуци пътуват от далечни страни към нас за, за внос. И едновременно с това самолетите изнасят абсолютно същите или почти същите продукти в трети страни. Защо? Мисля, че има нужда от повече международно сътрудничество но всичко трябва да се регулира, за да нямаме такъв хаотичен план, и, е, от който страда всъщност околната среда. Благодаря. А сега дам думата на комисията. Благодаря ви. Комисията прочете документа и слуша дискусията с жив интерес. Е, документът е полезен, конструктивен, е, с, с е, много препоръки, които ни кара да се замислим. По много от въпросите подхода на комисията, мнението на комисията е също, обаче по някои точки е, комисията не е напълно съгласна. Искам да подчертая 3-4 е, неща от доклада. Е, първо, за изтичането на въглерод – е, комисията смята, че в момента трябва да има постоянен мониторинг и анализ, защото нещата са в еволюция. Е, и в нашето основно комунике ние казахме, че трябва да се анализ. Е, ние смятаме, че сегашните прагове са достатъчни, обаче трябва да продължи оценката. От друга страна, е, как се разграничават продуктите съобразно е, технологията за производството ми. Е, това е един от най-спорните въпроси с СТО и за това да се постигне споразумение или консенсус за постигане на консенсус или промяна на правилата са малки, Говори се и е, системна употреба на стандарти за околната среда при търговски споразумения. Предполагам, че разбирате техническите затруднения за прилагането на такава схема. Примерно е, при биогоривата, е, когато имаме предвид предизвикателствата в същата област. Нещо важно по предложението не е, винаги да се противопоставят клаузите на свободна търговия с изискванията за опазване на околната среда. Ние знаем, че трябва да се е, борим против промените в климата, обаче това не трябва да се разглежда като протекционизъм. Има е, тежки прецеденти в тази област и накрая е, по е, климатичното финансиране комисията съзнава, че трябва да има прозрачност, е, че е, трябва да има поети финансови ангажименти. Комисията е, ще изготви подробен доклад за Хартум и очакваме информация от държавите членки. Благодаря ви. Да, ако обичате съвсем накратко. Да. Да. Благодаря ви е, е, благодаря за приноса на колегите и на комисията. Е, това, което разглеждам като положително е, че при сегашната обстановка имаме възможност за избор. Или запазваме амбициите на настоящето ниво, имам предвид амбиции за борба срещу промените в климата, или ги намаляваме, защото няма международни споразумения, или ги завишаваме, като изработваме инструменти, е, за да защитим е, промишлеността, която е застрашена и да й помогнем е, да се развие. Аз смятам, че промяната срещу промените в климата, както и доклада по инициатива на нашата комисия, е чудесна възможност за Европейския съюз и възможност Европейския съюз да вземе своето място на международната сцена. И е, разбирам какви са забележките на комисията. Ние също е, искаме е, да се съобразим с доклада на комисията. Е, там има е, доза критики е, спрямо онова, което е направено по директивата ЕТС е, и постичането на въглероден двуокис. И е, опитът вече е приключил и мисля, че е, можем да е, ограничим е, полето на приложение на изключенията на безплатните квоти. Те не са от международно естество. Мисля, че както каза Каспари, какво би било предимството, например, на механизъм за изтичане на въглерод, Европейски съюз да бъде амбициозна и съответно да насърчи амбициите на страните партньори. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Крайен срок за измененията 5 октомври. Така, както и за другите доклади. Подкрепя. И аз ви подкрепям, както знаете. И така. Продължаваме. Стратегия на Европейския съюз за Черно море. Господин Казак. Благодаря, Робърт, скъпи колеги, виждам, че времето напредва. Ще бъда кратък в изказването си. Вече имахме една първа обмяна, по-скоро едно изслушване, организирано от колегите от комисията АФЕТ за самата стратегия, самия доклад. И вече успяхме да изразим, аз лично успях да изразя моето лично становище по тази стратегия, но все пак искам съвсем накратко да ви представя ключовите точки, които предлагам от името на нашата комисия като становище на а, нашата комисия по този въпрос. Първо, с настояща финансова и економическа криза засегнатите държави бяха всъщност в много тежка ситуация, защото те са уязвими по принцип и ефектът беше а, негативен в а, економическият ръст, а, който до тогава беше около 6%. За това препоръчвам да има едно засилено сътрудничество, най-вече в а, рамките на Организацията за економическо сътрудничество за Черно море – за да се намали този негативен ефект, най-вече чрез банково сътрудничество. Второ, смятам, че синергията за Черно море, лансирана през 2007 година, всъщност даде нов тласък на регионалното сътрудничество, но мисля, че и тук трябва да бъдем много внимателни, за да не се а, дублират регионални инициативи, като например синергията за Черно море с партньорството за околна среда и други. Т.е. трябва много внимателно да подбираме целите, прерогативите, приоритетите на отделните инициативи, за да можем да извлечем максимална полза от тях. Трето, искам да кажа, че Организацията за економическо сътрудничество за региона на Черно море съществува от около вече 20 години с много положителни резултати, но мисля, че когато се празнува 20 те годишнина през 2012 година и се прави доклад, може би, на една равносметка на дейността, може би ще трябва да се предложи модифициране, например, на банката за търговия и за съвета за предприятията. А, това са основни органи, но те имат нужда от промяна. Смятам също, че синергията за Черно море има положително влияние и че различните цели, включени в нея, свързани с транспорта, с ВИ и други, трябва да бъдат продължени. И мисля, че трябва да продължим да насърчаваме възобновяемите енергийни източници, изграждането на стратегическа инфраструктура, например пътища. Особено пътят, който обикаля около Черно море и също така да се развият морските пътища, като едновременно с това да внимаваме да не заплашим а, морската сигурност. И Накрая, нека да кажа, че има все повече страни в региона, които са членове на Световната търговска организация. Това със сигурност ще има положителен ефект относно спазването на правилата на тази организация и също така и на европейското право, разбира се. За това предлагам да се отправи призив към всички държави към, в региона да премахнат и да продължат да премахват търговските бариери, които съществуват и съответно да спазват стриктна бюджетна дисциплина. Благодаря. You, um, Благодаря, господин Казак. Е, трима са поискали думата и приключвам списъка. Повече няма да има. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз е, искам е, в началото да кажа, че според мен имаме много добро становище. И изцяло съм съгласен с господин колега, с колегата, че изслушването преди две седмици беше много качествено и освен това смятам, че бяха изтъкнати много добри доводи в полза на идеята, че е, днес трябва да прехвърлим идеята си, е, енергията си от синергия към стратегия. Е, е, това е един скорошен факт. Европейския съюз не е само партньор в е, Черноморието, но е и присъства, присъства фактически член на Черноморието. Аз мисля, че тази инициатива можеше да се дублира от друга, но мисля, че този страх е неоснователен. Аз съм за положителното отношение към нещата. По-скоро трябва да говорим за взаимна допълняемост. Бъдещата стратегия за Черно море трябва да се разглежда като допълнение е, към корабния съюз в Черноморието и политиката на съседство в района. Е, втората идея е за финансовата подкрепа, която трябва да се окаже на района. Аз мятам, че бъдещата стратегия за Черно море е, трябва да координира финансовата подкрепа, финансовата интервенция от е, е, структурните е, предприсъединителни фондове, е, за да има здрава финансова перспектива за бъдещето. И накрая едно нещо във връзка с предложението по енергетиката. Аз мисля, че въпросът е важен за региона и е, е смятам, че целият регион трябва е, да получи перспектива е, за присъединяване към е, новия европейски енергиен пазар, както и да изглежда той. Аз мисля, че открито можем да говорим по основните проекти за региона. Имам предвид и Набуко, дори и Южен поток. Или проекта за втечнен газ и така нататък. Мисля, че това може просто да се назове. Може би е, трябва да говорим за обновяемите енергийни източници, защото те са много важни за района на Черно море и е, те е, също могат да бъдат част от устойчив економически растеж и потенциални работни места, които са важни за района. Благодаря ви. Благодаря, Джулс. Köszönöm szépen е, благодаря. Аз мисля, че доклада съвсем основателно посочва развитието на инфраструктурата е, и е, искам в доклада още по-ясно да говори за огромното значение на развитието на пристанищата по Черно море и специално Констанца в Румъния и изобщо проекта за развитие на пристанището в Констанца. Аз мисля, че е, то е само на, е, съвсем наблизо до е, Суетския канал, е, съвсем наблизо до западните пристанища, и е, мисля, че е, е много добър начин за транспорт към Унгария, към Румъния и към Западна Европа. Е, но е, ако не се използва пристанището на Констанца, ще се използват е, западни пристанище и ще трябва съответно да се използват тирове, които да прекусяват е, цяла Западна Европа, за да е, доставят стоки до Будапешт или до Букурещ. Просто защото пристанището в Констанца е устаряло. Понякога трябва 10 пъти повече време, за да се натоварят корабите, отколкото в Роттердам. Това също е една от най-близката връзка с Дунава и е един от основните водни пътища в Европа. Европейската комисия работи по новата стратегия и бих искал е, докладчика да включи значението на Дунавската стратегия и развитието на пристанището в Констанца. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз отново говоря от името на господин Хютас. Да, той ме помоли да му помоля. Аз мисля, че по принцип инициативата за съвместна стратегия за Черно море е положителна в район, е, от политическа гледна точка и от търговска гледна точка. Две от държавите членки, Румъния и България, са на Черно море, но и Търция, Турция, Русия и други много важни страни са крайбрежни страни и Европейския съюз е важен е, търговски партньор. На първо място в търговски обмен за Турция, Турция на седмо място е, и на пето място в търговски обмен. Европейския Европейския съюз е основен търговски партньор на Русия. Русия също и е, Русия също може да бъде приобщена към тази стратегия е, и аз е, мисля, че е много важно, че от самото начало Русия беше включена. Трябва да е, е, Черно море трябва да допринесе за по-близко сътрудничество в района. Има много въпроси, свързани с търговията, но също така и по-широки аспекти, като например разширение на Европейски съюз, политика на съседство и така нататък. И е, също така до Южен Кавказ и европейската перспектива за Молдова и Украина. И е, последната точка е, е според мен, е, Черноморската стратегия трябва да, да предвиди съюз и да има и парламентарно измерение. Можем да помислим по парламентарното измерение и благодаря, разбира се, на докладчика за работата по доклада. Благодаря ви. Благодаря. Мартин, за съжаление, комисията няма да може, най-вероятно, да вземе думата. Бихте ли обобщили съвсем накратко в такъв случай казаното до тук? Да, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за приноса им. Техните изказвания ще ми бъдат много полезни и много интересни са. Разбира се, споделя мнението на господин Минклер – за това, че трябва да наблегнем на аспекта енергия и енергийни пътища, които пресичат целият регион на Черно море. И това трябва да бъде една от основните точки в нашата стратегия. Що се отнася до препоръката на колегата за да се наблегне на ролята на пристанищата и значението на пристанищата на Черно море, например Констанца, това е важен въпрос, но винаги трябва да този въпрос да се свързва с другите, с другите инициативи, с, да се вземе предвид цялата си енергия. Това е включено в моят доклад. И има стратегически важни пристанища, например Констанца, но това е, но и Варна. Нещо, което е много важно за морския транспорт и а, връзките с пътния и ЖП транспорта. Моят текст също говори за това. И споделям също така становище на господин Лайфрид, че трябва да се даде една по-обща е, рамка, но също така и по-стратегически целенасочена рамка, свързана с а, други стратегии, като например източното партньорство и а, стратегията за добросъседство. Благодаря, Мартин. 5 октомври, крайен срок са измененията. И пристъпваме към точка 11. Предоставена гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка. Уилям има думата. Благодаря, господин председател или господин настоящ председател. Първо, Искам тук да засегна една точка относно моето присъствие тук. А, да, бях избран, а, но може би, за разлика от господин Лайфрид, моята партия всъщност печели много повече гласове, отколкото партията на господин Лекфрид за демократите и социалистите в Великобритания. Относно доклада, написах го най-вече, за да се уточни какво точно е написано, да рационализирам изискванията и да направя по-ефективна тази програма, особено в настоящия контекст, когато гражданите на Европейския съюз всъщност са длъжни да плащат все повече пари в данъци, за да подсигурят финансовото управление на институциите. И аз лично заличих изречения. с които моята партия не е съгласна. Така че Евентуално сега очаквам коментарите на колегите. Благодаря, давам думата на господин Винклер. Благодаря ви, Робърт. Благодаря за изложението. Е, много внимателно слушах. Има доста голям брой изменения. 45 е, изменения от почитаемите колеги. Искам да ви кажа, че е, аз съм съгласен за това, че трябва да има здрав финансов менеджмент, прозрачност, отчетност. Това се съдържа в становището. Освен това, аз мятам, че е, новите правомощия на парламента по Лисабонския договор е, трябва да бъдат отразени е, в връзката между Европейската инвестиционна банка, когато се очита пред парламента. Това, което аз разбираме е, че Инвестиционната банка е създадена за финансови операции извън Европейски съюз и в подкрепа на външната политика на Европейски съюз. Е, по Лисабонския договор е, с затруднение виждаме, е, че е важно външната политика да се подкрепя от е, Европейския съюз като цяло и от Европейската инвестиционна банка и в, в, да, говорим, че тежко е, се вреди на Европейската инвестиционна банка. Аз променям това. 22, 23, 24 са заличени е, е, и защото това би ограничило възможността на Европейска инвестиционна банка за преследване на международни цели и предприсъединителната политика. И не мога да приема мнението, че Европейската инвестиционна банка не трябва да има достатъчни хуманни, е, човешки и финансови ресурси, за да се е, справи с новите изисквания. И накрая има изменение, е, което иска да отегли Турция като страна потенциален член – не знам дали е, ние сме тези, които трябва да обсъждаме статута на Турция като кандидат страна, но ако Турция е кандидат страна, значи, че е, сигурно е, трябва да може да участва в проекти, които се финансират от Европейската инвестиционна банка, господин Казак. Господин Винклер много ми помогна. Той каза това, което исках да кажа. Аз е, също смятам, че това е становището и на моя колега. Е, намерението да се е, променят прерогативите на Европейската инвестиционна банка и да се сведат те в чиста и безплодна банка, рамка, без да се свържа тя с една цялостна стратегия развитие на сътрудничеството с оглед разширението и с разпространението на европейски ценности и стандарти. Според мен това е спорно и съм против изменение 44 Турция да бъде заличена от страни кандидати в списъка от приложение 2. Европейски съюз вече е подписал споразумение. Турция има статут на страна кандидат и ние с нашия доклад не можем да приемем друго решение. Благодаря ви. Yeah, that was quite foreseeable, I suppose. Да, това беше предвидимо. Мисля, че като цяло предложенията са уравновесени и че има много положителни неща. Като цяло, по принцип, би трябвало да подсилим възможността на Европейската инвестиционна банка – а, и тези действия ще допринесат също така и за развитието на частния сектор, но те трябва да бъдат съобразени с климатичните промени, затова трябва да бъдат адаптирани по някакъв начин. Мисля също, че е много важно, за да се подкрепят целите за развитие на Европейския съюз, да има два основни елемента. Ролята на малките и средни предприятия – и борбата с безработицата. Тези два елемента трябва да се вземат непременно в предвид и да бъдат съгласувани с бъдещите ни мерки за подсилване на е, възможността на Европейската инвестиционна банка за действие. Има и друга важна точка. Надявам се, че сме си взели уроците от тази финансова криза и нещо, което с най-вероятно сме научили, е, че за да се защитят бъде, в бъдеще обществените финанси, Европейската финанс... инвестиционна банка а, не бива да предприема операции, средствата от които отиват а, или имат някаква връзка с така наречените данъчни обежища. Разбира се, прозрачността на, всеки, на всяко действие, на всяка транзакция трябва да бъде осигурена. Това, което искам да кажа от мое име сега, имам чувството, че някой, че колегата е, е, се чувства засегнат в легитимността на, на присъствието си в парламента. Нямах предвид това. Изобщо нямах предвид а, а, такава... Та, та, моята забележка нямаше предвид това. Яне. Благодаря. Жадо. Колегата Яник Жадо. Изказванията на колегата Дартмут са много интересни и правят нашия дебат тук много жив, но за съжаление е много трудно да се предадат в текст. А, днес имахме три доклада, които вървяха в, един и същата в една и съща насока. Свързване на търговията с а, социалните ни цели. И сега имаме един доклад, който върви точно в противоположната посока. Европейската инвестиционна банка трябва да пренебрегне социалните въпроси и екологичните въпроси и да се съсредоточи само в а, своята си економическа дейност. Нещо, което е напълно противоположно. Ние, разбира се, ще направим изменения относно предложения ни текст и, и също така към проекта текста на комисията, защото считаме, че начина по който са споменати критериите а, за сега, критериите за финансиране, не, е достатъчно, не отговаря на това, което можем да имаме. Има 9 милиарда а, инвестиции за а, енерги, енергетика от полезни изкопаеми и само 6 милиарда за а, така наречените зелени енергийни източници. Така че нещата трябва да се променят. Европейския съюз трябва да еволюира. И от момента, в който Европейската инвестиционна банка а, реши да инвестира повече в а, ВИ, тогава вече ще бъдем доволни. Мисля, че Европейската инвестиционна банка трябва да, да си постави като цел екологичните проблеми. И ако това не стане, ние сме против. Благодаря, Яни. Комисията има думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на докладчика за проектостановището. Радваме се да видим такова упростяване на текста, особено когато става въпрос за прозрачност и отчетност, но има някои точки, които ни тревожат. Повечето бяха споменати от депутатите, най-вече за основните политики, за външните действия и финансирането на приоритетни проекти. Ние не подкрепяме измененията, които а, а, отхвърлят подобна подкрепа и също така тези резерви, свързани с Турция и с Калининград. И считаме, че духът на предложението на комисията е да се подсилят борбата с климатичните промени и да се развие ролята на банката, докато измененията, които бяха предложени, всъщност размиват тази роля. Ние няма да ги подкрепим. И господин Ринклер се усъмни в някой от точките от преамбюла, където са заречени ключови елементи, например възможността за банката да сподели европейски гаранции във всички тези области и възможността за повече и финансови възможности, защото по този начин всъщност на банката не се предоставя възможност да обслужи европейските интереси. Разбира се, има и някои чисто правно-технически въпроси, е, които засягат някои от измененията, но това е по-скоро за правната служба и тя ще отговори на тези въпроси, отколкото аз. Благодаря. Ние имаме представител на Европейската инвестиционна банка. Надявам се той да каже няколко думи. Благодаря ви. Чувате ли ме? Благодаря ви за предложението. Като цяло, ние приемаме основната насока и яснотата на текста с това, което е предложено, е, като се постави ударението върху здравия финансов менеджмент е, и борбата срещу данъчните убежища, ние сме за това и го правим, защото ние усъвременихме нашата политика за офшорни дружества и фактически сме пионери от международните финансови институции, но ще продължаваме да засилваме тази политика. По някои от другите точки и е, е, специално за това, коя страна може да бъде допусната или не, е, не е от нашите правомощия да посочим. Имаме пет нови страни в допълнение и трябва да кажем, че както беше посочено при средносрочения преглед, като добавяме нови страни, може би ще постигнем тавана, за обезпечения преди край на 2013 година и може би трябва да се намали броя на новите страни, особено от предприсъединяването, а също така Азия и Средиземноморския район. В нашата работа все по-често работим с европейските институции, комисията и парламента и очакваме е, да е, подкрепяме външната политика на Европейски съюз, както и политиката за развитие. Е, това всъщност е изискване, което парламента отправя към нас. И накрая за нас е важно да можем да постигаме целите на развитието на Европейския съюз. Трябва да имаме достатъчни средства за това, включително и концесионни фондове, е, така че е, в е, този мотив се променя връзката ни с очакванията към нашата банка, особено в областта на развитието. Благодаря ви, Уилям. Благодаря ви. Аз ще съм кратък. Това е парламентарна комисия и мисля, че в комитите трябва да се търси по-скоро споразумение, а не е, е, е, стълкновения. Искам да е, е, кажа с какво е, моят електорат е, е, е съгласен, а именно малките средни предприятия и се надявам Европейската инвестиционна банка да не ги пренебрегва. Аз е, оценявам това, което каза господин Уинклер за важността на здрав финансов менеджмент, обаче искам да кажа, че при нормалния начин политическите цели обикновено се противопоставят на здравия финансов менеджмент. Двете не могат да се съчетаят или много трудно. Е, много политици няма да съгласят с това. Е, политиците винаги искат да има политически цели, обаче е трудно да имаш е, политически цели и здрав финансов менеджмент. Много често политическите цели се противопоставят на здраве финансов менеджмент и исках все пак да го кажа. Разбира се, можем да се извлекат много полки. Ние извлякохме много полки от финансовата криза. И е, е, хората обаче направиха различни заключения. Но това, което е ясно е, че прозрачността е здравословна, е, за да не се случи това втори път. И за това се радвам да получа подкрепата е, поне на един от изказалите се, че Европейската инвестиционна банка трябва да бъде напълно прозрачна. Е, оцених коментарите на комисията за яснотата, които се опитах да включа в измененията. Да, всъщност да, има изменения. И накрая искам да кажа на господин Яник Жаде, че аз не съм предпоставил нищо и почти не се очудвам, е, че е, ще дойдат изменения от господин Жаде и неговите колеги е, да, е, е, е, естествено, че не може по доклада ми да няма никакви изменения. И ще бъда много разочарован, щях да бъда много разочарован, ако господин Жаде не ме беше поправил. И другите също така. И накрая аз всъщност искам да отдам дължимото на тези, които ми помогнаха да направя това, особено от Европейската инвестиционна банка. С жив интерес ще очаквам да видя какво ще оцелее всичко това след вод. Благодаря, Уилям. Поздравление по първият ви доклад. Благодаря на всички за присъствието. А сега присъстваме, пристъпваме към а, среща на заседанието на координаторите. Крайният срок за внасяне изменения на доклада на Уилям 5 октомври. А сега всички тези, които не са координатори, да напуснат залата. Заседанието се провежда при закрити врата. Hi.